Bueno. Bien, queridos colegas, vamos a comenzar la sesión de esta tarde. Уважаеми колеги, нека да започнем с нашето заседание. Първо искам да извиня председателят Брок. Той е болен след неговото посещение в Вашингтон. Дали това е свързано с скандала с подслушването или нещо друго не знаем, но той днес се възпрепятства, няма да може да дойде. така че отчетът, който той трябваше да даде по точка 5 и 6 ще бъдат е, отменени. Освен това и точката свързана с среща с председателя на Федерален национален съвет на Обединените арабски емирства ще бъде отменена, но има нова точка в дневния ред. Колегата Кукън ще ни информира за междупарламентарната среща в Албания след това госпожа Костело, която е докладчик, да докладва за посещението на работната група в Палестина, но госпожа Костело също е възпрепятствана. Относно Палестина исках да повдигна този въпрос. Аз се върнах там с делегацията. Може би ще от полза да дам на колегите кратка информация кратко резюме за това, което се случи там. Знаете, че аз не съм човек, който злоупотребява с даденото му време. Благодаря ви. Добре. Ще вземем предвид вашата готовност и ще предоставя възможността на членовете на комисията да преценят дали да видят думата или не. Но при всички положения е по-добре да стане това в присъствието на председателята на делегацията на госпожин Аткинсън. Може и вие да докладвате, ако имате желание, другите нямат против. Така, приемаме дневния ред в сегашния му вид с промените. На следващо място протоколите от 2 и 4 септември. Важ... Знаете каква е обичайната процедура и може да преминем към точка 4. Доклад свързан с човешките права по света през 2012 година и политиката на Европейския съюз по въпроса. Господин Кукан е докладчик. Благодаря, господин председател. Първо искам да благодаря на всички колеги за измененията, които изпратиха. Повечето от измененията бяха съвсем конкретни и допринесоха за подобряването на доклада като всичко бяха внесени 347 изменения. Подхождам към тях по начин, който е прагматичен и приобщаващ. На 22 октомври в Страсбург беше проведена среща по тази тема. Благодаря на всички докладчици в Сянка за техния конструктивен принос. 27 компромиса бяха изготвени. Ще се радвам, ако всички компромиси бъдат подкрепени, но от друга страна разбирам, че може да е трудно за някои групи или някои членове да подкрепят някой от тях. Отнес, относно позициите, свързани с измененията и компромисните изменения. по време на представянето ми в Комисията по човешки права, моето намерение не беше да представям един доклад, който да има приобщаващ характер, ами един доклад, доклад, който да е реалистичен по своя характер, да обхваща и а, темата свързана с човешките права. В предварителните ни разговори бяха споменати темите, свързани с връзките с демокрацията и човешките права, човешките права в страни, които са в преход и в трети страни и самата рамка свързана с човешките права. Радвам се, че тази идея беше подкрепена по време на нашите дискусии в Комисията за защита на човешките права и по време на дискусиите с докладчиците в Сянка. Доклад, е, докладът има три основни области. Първо, политическата рамка на Европейския съюз, европейската политика, свързана с политиката, политиката в страните в преход и на трето място ам, случващото се а, по света и развитието на демокрацията. Искам да се спра на тези теми по-отделно. Много изменения бяха получени, свързани с отделни членове за ам, изява на словото, свобода на словото, защита на активисти за човешките права. Има изменения към членове с по-общ характер. Те са взети предвид, където е щетено за необходимо. Но ми се ще да се избегнат всякакви повторения в текста. Ам, освен това, не, а, не искам а, да се. Ам, дават конкретни примери с държави и инциденти. Аз съм включил все пак някои от случаите в компромисните изменения, но преди това ги нямаше в текста. Относно отделните части на доклада. Първо, политическа рамка на ЕС от 10-25 член. В тях се включва всичко свързано с работата на новия специален представител по човешките права. Ам, условията за човешките права в договори, които се, сключват с трети страни. И това е една част, в която няма някакви противоречия. Ще има нов параграф, свързан с диалога за човешките права. 95 до 97, 8 и 9. Освен това, ще се предвидя и парламентарен контрол, свързан с стратегиите, които се прилагат в държавите членки, обхващащи човешките права. И има и друга тема, свързана с разследванията, провеждани от следствените служби на Съединените щати по отношение на частта свързана с бизнеса и човешките права, нещо предложено от Лок Билер и изменение от госпожа Копа. Аз съм ам, отворен да се включи такава част в доклада, но ще, ще са необходими нови дискусии как да стане това. Относно а, преходните процеси има 12 компромисни изменения. Може би е, ще трябва да се обсъдят тези свързани с отделните страни. Е, актуализирахме параграфите за Египет и Сирия, но и членовете за Русия и Китай и създадохме два нови члена за Куба и Тибет. В случая с Русия и Куба компромисните изменения включват отделни случаи, свързани с нарушаване на човешките права, Магнитски, политковская или случая, свързан с Освалдо Пай от Куба. Относно други изменения, свързани с тази част, постъпиха няколко изменения, които добавят а, отделни страни или някои области, които са предмет на загриженост Чили, Западна Сахара, Кайро, извинете, Кашмир и други. Ще са необходими дискусии по тези специални теми. Относно изтребителите 3.1, 3 и 2 и 8, ще са необходими и допълнителни дискусии, ако искате тази тема да бъде включена в доклада. Относно а, сходните изменения 285 до 288, прави се предложение за допълнение към Международният наказателен съд – за последната част в доклада, там където се говори за европейска подкрепа за човешките права. Там има девет изменения, свързани с различни въпроси, като рамката на ООН, смъртното наказание, основните права, дискриминация или мисии за наблюдение по време на изборите. Повечето от измененията не са били противоречиви, повече от тях бяха включени в компромисите. Освен това създадохме допълнителни компромиси, свързани с новите медии, свободата на медиите и имаше и нови членове, свържени с допълнителни права. Аз съм отворен към вашите коментари и дискусии и се надявам компромисът да бъдат подкрепени от мнозинството. Много внимателно ще слушам вашите изказвания. Бях информиран, че докладчикът в Сянка от Алде, госпожа Кристин, не може да присъства на заседанието днес, но тя ще ми изпрати нейните коментари и аз ще ги приема така, сякаш тя е била тук и ги е представила сама по време на заседанието. Благодаря, господин председателю. Благодаря господин Кулкан. Сега думата ще вземат ораторите от нашия списък. Първо госпожа Копа. Благодаря на господин Кулкан за това, че той изготвя един много кратък, но съдържателен доклад. Това е един приобщаващ доклад, в който е заложено много ясно послание за приоритетите на Европейския съюз. Той се фокусира върху трите неща подкрепа за човешките права, политика в областта на демокрацията и подкрепа за страни в преход. Има някои неща, които не са споменати, неща, които интересуват а, а, моята група, неща, които въобще не са споменати или само участи. Ние внесохме изменения по тези теми. Някои изменения са свързали с е, оказване на подкрепа на активистите за човешки права, за насърчаване на универсалността на човешките права, защита от насилие и премахване на всякакви ограничения за гражданското общество. Има и много опасни елементи, които бяха наблюдавани тази година в областта на човешките права. И то повече, отколкото последните години сплашвания, екзекуции и така нататък и то срещу активисти на човешките права, които информират гражданското общество и събора за човешките права. По време на срещите на докладчиците в Сянка, срещу които бяха много конструктивни, повечето из измененията, които бяха представени от Кулкан, бяха задоволителни, въпреки че имаше някои ам, някои незначителни проблеми, те бяха бълзо преодоляни, не трябва да бъде изключва на МФР. Е. Компромис 12 представляваше малък проблем. Той се отнасяше до копските християни в Египет. И там има и друг проблем, свързан с свободата на религията. Все пак ние постигнахме а, съгласие а, по, а, и по този въпрос и ние очакваме новото компромисно предложение. В 13 ти компромис се обединихме около това, да споменем и Сирия и да не говорим за криза, а да има друго обозначение, тъй като случващото се там излиза извън рамките на, на каквато и да е криза. Относно Международният наказателен съд, трябва да има втор подпараграф към член 13 28 9 2 2 9 0 9 5 свързано с състояние на безнаказаност и за признаване универсалността на римския статут. Очакваме новото предложение от докладчика. В 23-ти компромис има същия проблем, свързан с изключването на христи... християнските мълчинства искаме да има препратка към свободата на религиите. Относно 25-ти компромис, радваме се, че има повече превратки към защита на, на правата на децата. След като се обединихме около една позиция с докладчика, бяха изготвени компромиси и трябва да се засегне темата, свързана с децата войници и децата, които са обвинени, че се занимават с магии. Има и е, много други неща, които обсъдихме относно измененията, които не са включили в компромиса и ще бъдат е, гласувани отделно. Има някои теми, които не са включени, е, неща, които бяха спомнати господин Кукън. изтребителите е, според нас са тема, която е много важна те се използват в Йемен и в Пакистан. Освен това, според нашата група, трябва да се постави акцент върху правата на децата и жените. И ние искахме тази тема да бъде засегната по-добре, нещо, което не е направено в този доклад. Ние ще продължим да настояваме някои от нашите изменения да бъдат гласувани по-отделно, така че да се почертае значението на този въпрос. Искам да благодаря на господин Кукън за доброто сътрудничество и за това, че той беше е, открит към нашите, отворен за нашите предложения по време на дискусиите. Благодаря госпожо ам, Копа, госпожа Лок Билер, благодаря господин председателю. Аз също искам да благодаря на господин Кукан за ам, неговия проекто доклад. Е, той е много конкретен, е, обхваща в себе си важните приоритети, като се фокусира върху прехода. Това е един е, доклад, който можем да споделим и с външния свят. Много плодотворни бяха нашите дискусии, постигнахме компромиси от името на моята група. Мога да кажа, че ние подкрепяме всички компромиси, освен два, е, които ще спомена сега. Десети компромис, госпожа Копа също а, е, спомена този въпрос. Е, поставя се фокус върху финансовата помощ за насърчаване на демократичните процеси. Финансирането трябва да бъде включено в МФР. Освен това предлагаме това да бъде изключено, извадено от текста, защото ние казахме преди това, че не трябва да се взимат средства от инструмента за демокрация и човешки права. По-добре е да се извади този елемент и да се казва да има достатъчна финансова помощ за защото ако се говори друг път, за друг вид финансова помощ, това значи, държава, това значи помощ от държавите членки. Относно компромис 8 искаме да предложим следното. ОСП плюс схемата, за нея става въпрос и да се подават заявления страна по страна. В Инта се проведе гласуване по това предложение по-скоро днес тече гласуването. Необходимо е да се упражнява контрол върху схемата ОСП+. Обаче има, имаме споразумения с много страни, в които ситуацията свързана с човешките права е съвсем различна и за това ние не сме съгласни с този осми компромис. По-нататък в този параграф искаме да се включи следното. казваше, че е, Европейската комисия, когато упражнява мониторинг, да е, открива нови канали на комуникация, да се провежда широки консултации с партньорите, включително с Европейския парламент и с местното гражданско общество и представители на различни социални организации. Ами това са компромиси 8 и 10, които искаме да бъдат променени относно измененията. Благодаря на господин Кулкън, че, промен... че подкрепи измененията свързани с Международният наказателен съд. Ние бихме искали да се включат и измененията, свързани с безпилотните летателни апарати относно човешките права, ние сме готови да работим с вас, за да намерим съвместни решения. Благодаря. Това е един много добър проекто доклад. Следващия оратор има думата. Господин Петерле. Благодаря, господин председател. Аз знам, че този доклад не е от най-лесните за приемане и изготвяне. Господин Кукън обаче се справи с изготвянето на този доклад и то по един много добър начин. Имам коментар, свързан с това, което каза господа Копа, госпожа Копа и нещо, което беше казано за копските християни в Египет. Смятам, че тази препратка не противоречи на първоначалната инициатива, която беше предприета от докладчика в областта на свободата на религиите. Обаче този факт трябва да бъде подчертан от Европейският парламент. Благодаря, господин Петърле. Господин Миян има думата. Благодаря. Аз също благодаря на господин Кукан за неговият добър доклад. Това е един балансиран е, доклад, който се занимава с е, много важни въпроси, е, които са от значение за външната политика на Европейския съюз. Важно е за междуинституционалните връзки тези теми да бъдат засегнати и да вземат приоритетно значение в по-нататъчните политики на предприемане от Европейския съюз. Става въпрос за една тема, която стои на първо място във външната политика на Европейския съюз. Относно компромисите на господин Кука, не съм се занимал с тях по-отделно, но ще ги прочета с голям интерес и след това ще взема отношение по въпроса. Благодаря на господин Емилиан. Сега докладчикът Кука получава думата за неговите заключителни думи. Благодаря, господин председателю. Благодаря на всички колеги, които участваха в тези дискусии. Това не е един ам, лесен доклад. Не е така а, просто да се приемат позициите на всички, но моята цел е да получа възможно най-голяма подкрепа за моя доклад защото по този начин документът ще има по-голяма тежест и парламентът може да го използва при изпълнението на своите политики в световен мащаб. Няма да коментирам всеки един член, който беше споменат, това, което каза госпожа Копа, госпожа Лох Билер. В първоначалното си изказване споменах, че аз съм готов да продължа дискусиите с моите колеги. Реалистично е да, да се очаква, че е, ще постигнем съгласие относно формулировките на някои изменения, свързани с безпилотните летателни апарати и други. Компромис 10 също беше споменат, ще го разгледаме отново. Очаквам а, с нетърпение да продължим нашата работа и да използваме дните, които стават до гласуването на доклада в Комисията по външни работи. Ще използваме това време, за да постигнем възможно, ам, постигнем възможно най-голямо съгласие по тези теми. Благодаря, господин председателю. Благодаря на докладчика. И така а, приключваме с а, тази тема и приключваме с първата дискусия по доклада на господин Кукан. Компромисите по доклада бяха осъдени през октомври в Страсбург. Важно е че това се случи тогава, защото сега пред, е, предстои среща на външните министри. Тази тема ще бъде засегната, защото е необходимо да се изготви на един външна е, политика. Важно е да се имат предвид е, и резултатите, свързани с проучването на, на случилото се с правата на човека по света през 2012 година. На 21 ноември, не вече на 14, ще е крайният срок за, за, за внасяне на измененията. Ако няма други, които искат да вземат думата, предлагам да минем към точка 5. Отчет на Брока за посещението на делегацията на комисиите Афедроа на 68-та сесия на Общото събрание на ОНЕ. Искам да кажа, че по а, време на тази делегация Месмарк, Шулци и други а, бяха там. По време на посещението в Нью Йорк се стигна до много важни срещи на високо ниво, в това число и с господин Банки Мун, с господин Хъфман, който отговаря за човешките права, с секретарят Ебора Кен, представители на UNDP, УНИЦЕФ, с Организацията за справяне с тероризма и представители на Организацията за справяне с сексуалното насилие. И бяха проведени разговори с представители на отделни държави, с представители на делегацията на ООН в Европейския съюз, представители на Рус, Русия, Франция, Палестина и други. Това посещение беше много важно за нас, тъй като бяха обсъдени много важни теми. Ситуацията в Сирия, разбира се, е, беше най-горещата тема, която беше обсъдена, както и действията свързани с шпионирането и с дейностите от разследващите разследващите власти на Съединените щати. Темата в Сирия беше обсъдена и преди срещата в Нью Йорк. Искам да е, спомена две основни теми, свързани с премахването на химическите оръжия в е, страната. Освен това е, беше споменато, че е, тези действия са почти невъзможни, като се има предвид, че е трудно на място да се проучи как, за какви обеми от химически оръжия става въпрос и за това, че някои от тях няма да могат да бъдат унищожени на място. Разбира се, ставаше въпроси за политическите процеси и ам, за състоянието на преговорите в Женева. Беше казано, че има и големи проблеми, свързани с това, че не може да се постигне съгласие и че има неразбирателство сред опозицията. Нашите партньори ни казаха, че Не може да се разреши проблема чрез съвета за сигурност и по-скоро чрез постоянните членове на съвета за сигурност, ами по-скоро чрез двустранни разговори между САЩ и Русия. Някои държави членки споделиха своето безпокойство, свързано с, ситуацията. Ам която се а, очертава около химическите оръжия и за това, че а, се извършват много а, насилие, като се има предвид, че се влушава и хуманитарната ситуация. Нещо, което беше споделено от всички партньори. Искам да благодаря на не по-скоро, извинете, искам да а, кажа на членовете на комисията колко е важно да се придържаме към позицията а, представена от Европейската а, комисия. Позиция, която беше изложена от комисарият Георгиева в политическите процеси има достатъчно напрежение и сега стои въпросът до ам, каква степен трябва да се избира между Асати и ислямистите. Това е една тема, която беше спомената и от представителя на руското посолство. Нашите партньори искат да подобрят ситуацията, да подобрят ситуацията и в съседните държави, в Ливан, например, така че е, в е, тези държави да няма допълнителни жертви и влушаване на ситуацията, трябва да се подобри ситуацията и на децата. Има над милиони и половина деца, които са засегнати от случващото се. Има и епидемия която се е, разразила в района. Относно защитата на данните в дигиталния свят, тази тема също беше обсъдена по време на срещата в Нью Йорк. Става въпрос за проекто резолюция по инициатива, изготвена по инициатива на Бразилия и Германия. Това е една тема, която беше повдигната от Германия. Проведохме разговори и с посланиците на Нью Йорк и Русия. Те изложиха своите позиции. Проекто документа все още не е окончателно изготвен, просто всеки взе отношение по проекто варианта в сегашния му вид. Не трябва да стига до там. Използва инструмента да има прекалено ограничаващ характер. Не трябва да се използват инструменти, които да ограничават използването на интернет. Госпожа Вивиан Рединг наш бивш колега и настоящ комисар, също взе участие в срещите, в умяната на мнение. Тя беше и в Вашингтон по време на заседанието. След скандала се вложи се влуших отношенията между Европейския съюз и САЩ, но наши представители казаха, че американското правителство правителство се опитва да внесе баланс между сигурност и защита на данните. Последната тема беше реформата на съвета за сигурност. Там има по-скоро няма някакъв напредък, който да е постигнат, тъй като мненията, както и преди, са много разнопосочни относно 70 годишнината а, от изготвянето на хартата. А, беше спомената и тази тема да се а, отстранят а, всякакви разнопосочни мнения, да се стигне а, съгласие. Има много големи различия между държавите членки различията са значителни и едва ли ще има някакъв напредък в тази област. Американските представители споделиха, че те са на мнение, че новите постоянни членове на съвета за сигурност трябва да бъдат избирани не на регионален принцип, а на да бъдат излъчвани от всяка ам, държава, която е членка, като си имат предвид настоящите развития. Африканските страни и другите членове в организацията споменаха темата свързана с президента на Кения и действията на Международния наказателен трибунал. Не не може в международен мащаб да има юрисдикции, които, две юрисдикции, които да работят с различен темп Относно Палестина, стана дума е, за това, че Палестина трябва да, да има статут на наблюдател, не статут е, на член. Е, някои страни призоваха на двустранно ниво да бъде признат статута на Палестина, но в крайна сметка ситуацията е много оптимистична. Бяха проведени и други разговори с комисария за човешките права, с представители на, ОНЕ и на УНИЦЕФ, с изпълнителния директор и неговите представители. Беше сегната темата за борбата с тероризма и за насилието срещу жените. Това беше ни много ам, ем, едно много успешно мероприятие. Имаше и представители на Европейския съюз в Съединените щати в Нью Йорк. Получихме подкрепата от представителството там и искам да им благодаря. Председателят на комисията ще изпрати благодарствено писмо до представителството в Съединените, щат, в Съединените щати. Господин Монте също беше член на делегацията и той може да каже нещо в допълнение. Благодаря, господин председател. Аз бях член на делегацията и също бих искал да кажа няколко думи, да добавя към казаното от председателя по отношение на делегацията. Аз съм нещо като ветеран в подобни посещение, но това посещение беше на най-високо ниво от тези поне, които, в които аз съм участвал. Разговаряхме с генералния секретар на ОНЕ и а, с а, бившия такъв, с когато до сега не се бях срещал. Имаше заседание, на което той прояви голям интерес към, нашите, към въпросите, които ние повдигнахме и заместникът на генералния секретар също участва. Така че трябва да кажа, че наистина срещите бяха на най-високо възможно ниво. На нас ни беше оказано наистина много голямо внимание. Чух много за различните възможности за сътрудничество с Европейския съюз. Многократно се каза, че ние сме най-големият партньор на организацията и мисля, че това трябва да се спомене. Както вече чухме, имаше среща и с руския посланник. За първи път провеждаме среща с него. Френският посланник вече беше провел подобна среща. Секретарията също се свърши работата прекрасно и за протокола трябва да кажем, че трябва да благодарим на Тасман Хакер, посланникът, който ни посрещна просто фантастично. Комисаря Рединг, специалиста по разоръжаване към ОНЕ. Имаха наистина много интересни разговори. Когато се върнахме в, след посещението в Нью Йорк, трябва да кажа, че всички се прибрахме с чувство на удовлетворение. А сега с това искам да приключа. Благодаря, господин Иван. Господин Изнакър. Благодаря много, господин председател. Представихте ни една много подробна картина на посещението и резултатите от него. Нека да се върнем към казаното от преждеговорившите. Темата, която най-много беше обсъждана, беше драмата в Сирия и според мене като цяло картината е твърде песимистична. Аз не съм съгласен обаче с този песимизъм. песимизъм. Песимизмът е за, се потвърждава отказаното от присъстващите в Нью Йорк, френският посланник ясно каза, че политическото решение като че ли сега е по-далече от всякога. Ситуацията е твърде неясна и този конфликт може, за съжаление, да продължи много дълго време. Има и стратегически съображения, както вече чухме. Според мене, картината Анджел, която Анджела Кин обрисува е ужасяваща. Тя е представител по въпросите за разоръжаването и според нея в Сирия положението е ужасяващо, особено за тези, които се, се намират там на място. Има множество проблеми и идеята за арсенала от химически оръжия, които да се обезвредят по някакъв начин, остава идея, за която все още много усилия трябва да бъдат положени, защото вероятно има химически оръжия на места, които ние все още не познаваме. Генералният секретар беше по предпазлив, като когато ставаше дума за постигнатото конкретно за химическите оръжия и арсеналът от такива. Но като цяло картината е твърде песимистична. По въпросът за използване на безпилотни летателни апарати. Мисля, че това е тема, по която постигнахме все пак нещо. В предходни заседания сме обсъждали тези въпроси и както чухме от господин Иван Симонович, това е висшия представител по човешки права, с когато имахме среща и пред него аз поставих въпросът дали не е дошъл моментът за приемане на някакво международно законодателство или стандартизиране на използването на такива апарати, защото положението е твърде сложно. Той подчерта, че може би момента е подходящ да помислим за подобни мерки, защото безпилотните летателни апарати стават все по-ефтини и съответно по- широко използвани. Това обаче е въпрос, по който американският посланник отказа да продължи обсъждането. Република Конго също беше въпрос, който се повдигна неколкократно. Белгия е особено заинтересована от този въпрос, но като че ли там единствено става дума за поражението във връзка с М23. Положението с човешките права е ужасяващо и се увеличава сексуалното насилие срещу жените. Така че положението е действително драматично. Има още много работа, която трябва да се свърши там и може би някакво военно решение би могло да бъде възможно. Аз обаче съм съгласен в много голяма степен с казаното от председателя. Много съм доволен от разговора разговора, който проведохме с председателя, той наблегна на въпросите за устойчивото развитие и промяната в климата. Това са основни теми за Обединените, за Организацията на Обединените нации. В следващият, последващия период ще се работим по тях. За мен е това беше първо посещение, първо участие в такава делегация и трябва да кажа, че беше много полезно, така че съм съгласен с всичко казано от преждеговорившите. Благодаря, господин Левзмакер. Господин Шулц, вие също участвахте в делегацията. Искате ли да вземете думата? I don't know if I can add не зная дали мога да добавя нещо, господин председател, защото аз не следих цялото обсъждане но трябва да кажа, че програмата беше много богата. Служителите, които помагаха делегацията и по линия на ОНЕ се бяха постарали много. Е, успяхме да разговаряме с различни наши партньори в рамките на ОНЕ. Второ, позволете да добавя нещо по е, въпроса за сексуалното насилие с докладчика, който се занимава с този въпрос. Срещата беше много емоционална. Говорихме за е, реалностите, на различни места по света и е, според мен Европейския съюз трябва да направи всичко възможно в най- кратки срокове да се постигне намаляване на този вид насилие. Също така, нека да подчертая, че доколкото аз разбирам нещата, нашата задача не е само да обсъждаме сексуалното насилие по време на конфликти, но и въпроси свързани с равнопоставеността на половете, демокрацията по отношение на а, равнопоставеността и отношението към представителите на различните, на, на двата пола в различни държави, така че това е според мен, е задачата на Европейския съюз. И ние участвахме в такива обсъждания с заместник главния секретар по въпросите на жените. Тя също подчерта, че Европейския съюз, Европейския парламент по-конкретно, имат своите задължения, които и тези задължения се включва и повдигането на тези въпроси в предстоящата среща в Пекин 20+. Освен това, няколко от нашите партньори споменаха Международния наказателен съд, те са абсолютно наясно, че той също трябва да се заеме с тези въпроси, включително и с някои африкански държави, където а, има а, проблеми с някои държавни глави, но от друга страна трябва да се поддържа и подкрепя дейността на Международния наказателен съд. Така че ясно е, че Европейския съюз и неговите държави членки са ангажирани с по-нататъчната работа по всички го разпоменати въпроси, въпреки че разбира се има финансови проблеми. Така че ние трябва да помислим как ще организираме работата си през следващите месеци и години в рамките на Европейския парламент. Може би ще приключа тук. Трябва да кажа, че бяха споменати и въпросите за разоръжаването, но според мен по-важна беше първата част от тази среща. Разоръжаване с, в сферата на атомните оръжия. А въпросът за химическите е, оръжия беше особено е, сериозно засегнат. Това е от мене. Благодаря. А с това можем да приключим по тази точка от дневния ред. Господин Кукън. Двадесет 20... 1 ноември не е датата за предоставяне на изменения по доклада на господин Кукън. Тогава той ще бъде представен. И може би сега трябва да дадем думата на господин Кукън, но преди това да приветстваме парламентарни представители от Уганда и Сомалия, които присъстват в Европейския парламент за среща с Комисията по човешките права. Радваме се, че имаме възможност да ви приветстваме и тук. Надявам се, че посещението ви тук ще ви даде възможност да се запознаете по-добре с Европейския парламент и да продължим от тук нататък успешно нашето сътрудничество. Сега господин Кукън по шестото заседание на парламент парламентарната комисия за създаване на контакти с Албания. Това е доклад, по който в който се обсъжда статута на Албания като държава кандидат. Докладът е действително много интересен. Господин Кукан, имате думата. Благодаря, господин председател. Да, наистина. Шестото заседание на парламентарната комисия по стабилизация и асоцииране беше наистина много интересна. Парламентарната група се състоеше от 7 души, включително господин Воянич. Заседанието се проведе 7 седмици преди декемврийският Европейски съвет, на който ще се вземе решението дали Албания да получи статут на държава кандидат, така както беше препоръчено от Европейската комисия. Съвместната парламентарна комисия работи нормално и прие конструктивен, конструктивен текст, който се подкрепи от двете страни. Това звучи нормално, но за Албания означава, че е постигнато наистина много. Ние наблюдавахме политическия диалог и видяхме, че отношенията са по-мирни, отколкото са били през последните години. Политическото положение в Албания е далеч от задоволително, но нещата се подобряват. Или можем да го обърнем, но според мен най-важното е, че нещата се подобряват нашите партньори, които представляват и двете страни на политическия спектър, са на абсолютно различно мнение по отношение на първите 40 дни от мандата на новото правителство. Единственият въпрос, по който те са абсолютно обединени е проспекта и перспективата за предоставянето на страната на статут на държава членка. И двете страни е, подкрепят е, подобно нещо. Предстои е, административна реформа. За нея законът за това е прият преди последните избори но има различно тълкуване по отношение на приемането и влизането в сила на необходимите подзаконови актове. Е, новата е, опозиция използва е, и новото мнозинство използват първите седмици от мандата за масови уволнения навсякъде в администрацията и назначаване на представители на другата партия. Това се представя като съкръщение в една прекалено раздута администрация и борба с корупцията. Ситуацията, според мен, е а, изисква огромна реформа в администрацията, така както а, това се представя от а, правителството в момента. А, и определено такава реформа е необходима, но а, това е скъпо упражнение, а понякога а, се извършва и а, по един а, доста съмнителен от правна гледна точка начин. Реформите се. А, изискват и от е, Европейския съюз борба с е, корупцията, с организираната престъпност и е, подобряване на капацитета на администрацията. Бяха проведени и огромни полицейски операции, в които се оказа, че 90% от хазарта е незаконен. Тези организации бяха закрити в последствие. Албания има още 6 седмици, за да докаже, че промените, които се извършват в момента, са действително конструктивни. Това, което ние наблюдаваме, е не само един порой от обвинения от едната страна към другата, взаимни обвинения, но страната иска да, да получи статут на държава кандидатка през декември. Ние подкрепяме това, но Албания трябва да докаже, че наистина е постигнало това, което се изисква от нея. Шест седмици не са много време, но все пак все още време има правителството трябва да докаже, че а, интерпретацията на а, положението действително е такава, каквато м, твърдят представителите на правителството. Така че по отношение на м, отчета м, Имаше а, и делегация, която отиде в Косово, за да наблюдава изборите вчера и делегация, която посети Косово преди това. Благодаря, господин Кукан, Господин Бояник. Господин председател. Господин Кукан, добре представи нашата а, работа. Аз също присъствах като докладчик в а, тази делегация. В Албания до сега липсваше диалог не само между политическите партии, нещо, което е важно, но и между а, останалите а, участници в процесите в страната. Преди две седмици разговарях с представителите на синдикатите и работодателите, с омбудсмана и представители на парламента. И навсякъде се прави опит да се прехвърли вината на другия. Така че политическият диалог е онова, от което Албания реално се нуждае. А Европейският съюз може да помогне при постигането на този диалог. Много се каза за борбата с корупцията, корупцията и организираната престъпност. Те естествено имат ярко присъствие в страната. В медиите също много се говори по тези въпроси, цитира се, цитират се непрекъснато данни. Хората обаче се опитват да постигнат нещо в тази борба и действително постижения има. Но трябва да погледнем, може би, и от друга гледна точка, именно а, какви са подобренията, които са постигнати и тези подобрения са наистина големи. Не съм напълно сигурен, че политическия елит реално разбира онова, което предстои. Ако не помогнем и то бързо, вероятно елитът няма да успее да разбере а, ситуацията в обозримо бъдеще. Така че според мен е, Албания си остава сериозен кандидат за получаване на статут на кандидат през декември, независимо от е, крайното решение на съвета. Съветът е, ще вземе така или иначе своето решение, но според мен е, страната има голям потенциал и Европейският съюз има огромната отговорност този потенциал да бъде реализиран. Благодаря. Благодаря много. Дармонт. Uh, Благодаря, господин председател, че ми давате думата от uh, гледна точка на моите избиратели, много са събитията, които будят тревога и, и униние. Но според мен най-сериозното от тях е, е този непрекъснат натиск, ако щете, напън за присъединяване към Европейския съюз. И ето на Норвегия и Швейцария дават отпор на този натиск. А от друга страна, бедните страни напират да влязат. Милиарди, стотици милиарди евро е, са отделени в европейския бюджет до края на 19-та година за страни, които не членуват в Европейския съюз. А в държавите членки има сериозни проблеми. И ние смятаме, че подобно харчене е, задоволява нечи болни амбиции. А ако Балбания все пак се присъедини към Европейския съюз, нейното присъединяване ще бъде озвучено е, с е, звук е, наподобяващ е, е, движението на въздух в фуния. Така ще бъдат издухани от страната най-талантливите граждани на тази страна. Те няма да останат в Европейския съюз, господин председател. А да не говорим, че страната има толкова много корупция и организирана престъпност, както красноречиво подчерта преждеговорившия. Няма да стане тая работа с вашето присъединяване. Да си другаруваме, моля, обаче да се присъединявате, не. La palabra el señor Stier. Hvala gospodine predsjedniče. Evo ja ću samo kratko... Gospodin Стир. Благодаря, господин председател. Аз приветствам обширния доклад на господин Кукан. Особено имайки предвид, че периодът от изготвянето на доклада и неговото представене днес до заседанието на съвета, когато ще бъде вземе решението за Албания, е достатъчен, около 6 месеца, така че да можем да упражним необходимия натиск. Става въпрос, разбира се, Албания да получи статут на страна кандидатка. Съветът не е взел своето решение, не, не е категорично сигурно какво ще бъде то. Ясно е обаче, че Европейският съюз има нов подход и, и, и тъкмо от тези въпроси за корупцията и организираната престъпност се поставят на преден план. И кандидатският статут на Албания би следвал да се разглежда като лост, като стимул за противодействане и преодоляване на тези проблеми. Да, има случаи, в които страни кандидатки не са се съобразявали с препоръките на Европейската комисия, неколкократно при това, например Македония, и това се отразява пагубно върху процеса на вътрешна реформа в страната – така че нещата са свързани. Господин Кухан, имате ли нещо да добавите? Или достатъчно се каза по въпроса? Добре. Така. Да минем нататък. Отчет на господин Лисек от наблюдението на изборите в Грузия наскоро в края на октомври. Господин Лисек бе ръководител на 6 членна делегация по наблюдението на изборите от Европейския съвет, от ОССЕ, от съвета на Европа. Очевидно, както изглежда поне, изборите са били произведени по един прозрачен, спокоен и ведър, бихме могли е, да кажем, начин. Повече от 70% е, е получил лидерът е, на партията Грузинска мечта. Та, Господин Лисек, ако може да ни информирате за впечатленията си от Грузия. Благодаря, господин председател. Аз имах честа да участвам в делегацията ам, която имаше за цел да наблюдава изборите в Грузия. Аз бях ръководител на тази делегация. Е, четири дни бяхме е, там, два дни преди самите избори и в деня на изборите. Имахме за цел да се срещнем с най-важните кандидати по време на изборите. Срещнахме се и с журналисти, представители на различни медии, представители на организацията включваше представители на гражданското общество. Срежахме се с представители на други организации, с представители на ОСЕ, с представители на службата за демократични институции и човешки права и във всички разговори ставаше въпрос за това каква е оценката от тези избори. Като делегация на Европейския парламент проведохме среща с господин Съркашвили, президентът на Грузия. И след изборите се срещнахме и с господин Сурбашвили, който е председател на парламента. Както вие казахте, господин председател, след първия кръг от изборите. Изборите бяха приключени. 62 е резултатът, но това не е окончателният резултат, резултат, тъй като няколко дни са необходими, за да се получат окончателните резултати. Госпожа Ботанаца се нареди на трето място с 10%, другия кандидат 22%. От другите кандидати има лице, което е получило 2% едно лице 1%. Е всички останали 23% не са получили никаква подкрепа от гласоподавателите. Искам да подчертая един важен факт – с тези избори се промени политическата система в Грузия. О, Грузия беше президентска република, а сега е страна, в която цари парламентарна демокрация, ако мога така да се изразя. 99% от пълномощията на президента ще бъдат предадени на премиера. Това е едно много важно ам, изместване на фокуса на властта в Грузия. Имаше парламентарни, парламентарни избори преди една година. Ам, всички представители на политическите групи можеха съвсем свободно да организират своите предизборни кампании. Нямаше някакви демонстрации, някакви затруднения. Там, където има някакви инциденти, ам, те са били свързани с представители на управляващата партия, те са имали конфликти с представители на опозицията, но искам да кажа, че полицейските власти реагираха навременно и сигурността беше гарантирана. Медиите много обективно отразяваха случващото, случващото се по време на предизборната кампания. Подчертаваме това и в нашия доклад, че информацията, която е предоставена от медиите е обективна, без те да проявяват пристрастия към една или друга политическа група. Има и един недостатък, който сме отразили в всички доклади на международните наблюдателни мисии по време на, кампанията, а и преди това – е имало натиск върху политически активисти, има, а, имала опити за преминаване на а, членове от Кана политическа група към друга и а, в Премиерът също е а, намесен. И имаше и арестувано лице, което все още в ареста, а, с което ние се срещнахме в понеделник след изборите, за да видим каква е неговата позиция. Ясно е, че има една политическа ам, група, която ам, поема отговорността. Това е партията Грузинска мечта. Това е опозиционната партия, начало на която господин Маргелашвили. Госпожа Борджа Надзе беше единствената сред кандидатите, която казва, че не признава резултатите от гласуването. Тя спомена и факта, че тя не е имала възможност за достъп до финансиране от страна на държавата на нейната кампания изрази и други критики свързани с изборите. Имаше на място и представители на други международни организации, както вече споменах, и всички са на мнение, както и ние, че в този случай а, Грузия проведе избори, които бяха свободни. Всеки може да изрази свободно своето мнение и позиция по време на самите избори нямаше а, е, някакви а, проблеми. Централната избирателна комисия, както и а, е, районните избирателни комисии а, е, се справиха много професионално, много добре бяха подготвени и знаеха точно какво трябва да правят Организацията беше много добра относно преброяването на бюлетините. Знаете, че е, много често този процес се проточва, но в този случай нещата бяха организирани по възможно най-добрия начин. Нашата оценка е положителна, свързана с е, изборите проведени в Грузия. Благодаря ви. Благодаря, благодаря, господин Лиса и сме Сеги. Благодаря. Какво да кажем? Думите ми не са въпрос на любезност. Господин Лисек е ветеран, специалист по политическите процеси в Грузия. И аз много се радвам, че той именно е водил делегацията и е изготвил доклада. В тези млади демокрации изборите винаги са повод за някакво напрежение и, и ние станахме свидетели на такова в Грузия, което в голяма степен се, се дължи на, на фактора Саакашвили, и на настъпилите политически промени. Господин Сакашили всъщност е създател на системата и в качеството си на такъв се е надявал да просъществува безсрочно, което не стана. Бих искал да почетая, че можем да говорим за следващ етап от развитието на грузинската демокрация – далеч не винаги, далеч не всяка, навсякъде в бившите съветски републики е, изборният резултат е толкова категоричен. Е, и всъщност е, изходът се определя още на първия кръг. Избирателната активност, оказва се, по информацията, която получихме, е била доста голяма, доста висока и това е залог за успеха на една демократична система. Кандидатите са имали възможност да огласят своите програми, да ги популяризират. Разбира се, няма съвършени избори, но според известната формула можем да твърдим, че тези последни избори в Грузия са били свободни и честни. И демокрацията е стабилна в, в Грузия. И, и ние би трябвало предвид това да обмислим своето отношение към Грузия. Имаме няколко доклада, свързани с политика на добросъседство, наскоро по повод на срещата на най-високо равнище в Вилнюс, също. И по повод на този доклад аз имах възможност да се запозная с немалко мнения, които всъщност са неоснователни и които пораждат съмнения за неправомерен, ако щете, недобросъвестен натиск за някаква форма на изнудване по отношение на Грузия. И значи посланието ни към срещата на най-високо равнище в Вилнюс следва да бъде по по-положително, по-конструктивно. Още повече, ние бихме искали грузинската демокрация да действа, да функционира добре не само по време на избори. Благодаря ви. Следващият оратор госпожа Нейтс. Благодаря ви, господин Лизек, за изчерпателния доклад за произведените в Грузия избори. Ние имахме е, възможност преди няколко месеца да пътуваме до Грузия в, рамките на делегация на нашата комисия. Запознахме се с всички главни действащи лица, така да се каже, в избирателния процес. Аз и други колеги е, сме, сме посещавали страната не веднъж и, и по други начини, по, по, чрез кореспонденция се осведомяваме редовно за развитието на обстановката в страната. И смятам, имаме пълни основания да сме удовлетворени от начина по който бяха произведени изборите гладко преминаха те. Можем да говорим наистина за това, че са били свободни и честни. И, и до някъде иронично е, че политическата система, е, чието баща бе е, бившият президент Саакашвили и която той бе изградил за себе си, е, сега му изиграва лоша шега. Е, и тя ще служи на неговия е, приемник. Добре, е, не бива да отслабваме бдителността си, обаче, както знаете, министър-председателят обяви, че през едните няколко седмици ще се оттегли от поста си, ще подаде оставка и, и това поражда, разбира се, въпроси за бъдещото развитие на обстановката. Так, та макар и е, ходът на изборите да вдъхва увереност, е, е, аз бих призовала колегите да, да запазят бдителността си, е, като в същото време изпитват удовлетвореност, основателна според мен, от е, начина по който бяха произведени последните президентски избори. Благодаря ви. Докладчикът Лисек. Две кратки бележки, господин председател. Първо в отговор на казват от господин Шивец. Избирателната активност, за съжаление, не е била така висока. Малко под 50, ако не се лъжа, 47% е била тя. Защо се е получило така? Ами, правомощията на председателя са, на, президента, извинете, е, са отслабени, така че неговата роля в политическия процес не е чак толкова решаваща. И грузинският избирател си е дал сметка за това. Проблемите по-скоро са свързани с правителството, с изпълнителната власт. Е, Министър-председателят Кашвили е, е, е на власт е, с подкрепата на една не особено стабилна коалиция. министър-председателят наистина заяви, че ще си поде оставката дни след, така да се каже, смяната на Караула в президентството. И в Грузия има един много млад политик, на 31 години, той вероятно ще поеме изпълнителната власт, но, но отново изпълнителната власт няма да бъде особено стабилна. Президентът от друга страна е човек е особено известен в политическите среди, е, университетски преподавател по, по философия, ако не се лъжа. Значи и президентът, и министър-председателят са сравнително нови лица, не се ползващи с особена подкрепа и не особено обаятелни. Така че те първо предстои да видим какво ще се случи в Грузия. И така можем да приключим с тази точка от дневния ред, да пристъпим към следващата. Отчет от председателя на работната група от господин Аткинс във връзка с посещение в Палестина. Господин Аткинс търпеливо е, изчаква. Благодарим му за проявеното търпение. Благодаря, господин председател. Наистина, нашият председател всъщност го няма е, и, и е, дневният ни ред за това беше и посъкратен. Но на мен ми се струва думите ми е, ще бъдат интересни, без е, да са в ущърп на ролята на е, председателя на нашата работна група, който отделно ще докладва. Но, за информация на колегите, това бе официално посещение, домакинствано от Палестинския законодателен съвет, законодателно събрание на, на Газа. Ако си спомняте, на миналата пленарна сесия гласувахме допълнителни 300 милиона е, евро е, в подкрепа на газа и бяхме е, особено възмутени от това, че израелските власти отново възпрепятстваха достъпа ни до газа през пропускателния пункт Ерев, като е най- най-безопасни, имайки предвид сегашните проблеми в Египет и съответно затрудненото положение на, на пропускателния пункт Рафа. Причината, според израелска страна, както разбираме, са насоките, които е приел, външнополитическите насоки, които е приел Съюзът е, по отношение на, на палестинските власти. Е, върховният представител Аштън е категорична по отношение на тази позиция. Това е очевидно не се е понравило на израелската страна. Но така или иначе успяхме да се срещнем. Министър-председателя е пър пър първокласен политик и администратор, имайки още повече проблемите, с които трябва да се занимава ежедневно. Разговаряхме и с министъра на местата за лишаване от свобода или, или на, на, на затворите. Колегите вероятно знаят, че е, широко се тръби за освобождаването на 20 няколко, 26-ма е, е, затворници. От друга страна, обаче, по същото време израелското правителство обяви плановете си да основе още 1700 селища на западния бряг, а, а междувременно задържани почти веднага, в следващите 24 часа след освобождаването на 26-мата, са били нови, още близо толкова. да Оказва се, така, неофициално при това положение, че палестинската страна не е в състояние да, да сериозно на преговорите, имайки предвид непрекъснатата устройствена работа, която извършва Израел на западния бряг с новите селища. Между другото, представителите на ООН, са, са, които са там, които са хора изключително качествени и, и, и компетентни, са хората от хуманитарната мисия на ООН, подчертано безпристрастни хора, и те ни запознаха с доста неща. Не на последно място е, едно едни планове за, за около 5000 нови селища отвъд източен Ерусалим, които на практика ще разделят западния, територията на западния бряг на, на две отделни части и веднъж за винаги ще осуетят плановете за решение с две държави видяхме как бедуините биват насилствено изтиквани от е, обичайните си е, места, на, на които пребивават, е, за да освободят място за, за строеж. Научихме също така за е, провокации на насилие, е, когато разговаряхме с някои от е, бедуините, които е, е, основателно се намират в зоната С, така наречена. Един от охранителите, не само въоръжен, а и добре екипиран с снимачна техника, открито ни заплашваше, нали, така, търсийки да провокира конфликт. Сега, нашият е, е, председател, знам, е, е, поддържа контакти, впрочем, е, за да се облегчи е, е, достъпа е, на наши представители до газа. Между другото, ние се разговаряхме там, срещахме с господин Рата, наш представител, който се ползва с високото уважение на палестинските власти. Е, е, далеч, далеч е, не това можем да кажем за администрацията на САЩ и за членовете на така наречения квартет, срещу които е, цари негодование и неуважение. И накрая, господин председател, министърът на затворите ни каза със сериозна загриженост, че израелските власти по-настоящем изпитват медикаменти, които все още не са разрешени е, за широка употреба върху е, е, лица лишени от свобода. И това, това осъдително е меко казано. Това. Ясно е, че израелското правителство не спазва Женевската конвенция по повод на задържаните лица, нито общите положения на правата на човека, а така нареченото европейско воен... Е, израелско, извинете, израелско военно законодателство, което означава пълен произвол. И, и ние би трябвало да отидем на място е, на посещения в затворите. Е, съответният израелски министр твърди, че израелските затвори са едва не петзвездни хотели. В същото време, обаче, една делегация, водена от председателя на нашата комисия, не може да посети на място тези места за лишаване от свобода. И накрая, господин председател, повече от 200 деца под 17 годишна възраст са затворени е, в тези израелски затвори и освен когато има официални посещения, е, при които външните посетители е, виждат е, тези деца, лишени от свобода, в някаква класна стая, занимаващи се с своите уроци. Освен такива случаи, тези непълнолетни и малолетни някои от тях, лишени от свобода, са пръснати къде ли не, за тях не се полагат медицински грижи, дори за раковите заболявания се предписва парацетамол. Why is it that the European Union is, is but a payer? И е, основателно възниква въпроса, който се чува на място в Газа, защо Европейският съюз плаща сметките, обаче не играе своята роля в мирните разговори, в е, избирателния процес, е, в е, наблюдението на, на мерките срещу насилието, на мерките за лишаване от свобода и така нататък. Ние не играем своята роля. И палестинците, с които ние разговаряхме, далеч, далеч и далеч не са терористи. И министър-председателят изрази огромното си съжаление за това, че ние не общуваме достатъчно сериозно и достатъчно активно с неговите съграждани. Благодаря. Благодаря ви, господин Аткин, за тази много, тази много интересна информация. Както е, вие казахте, наистина разговорът ще продължи по-нататък и присъствието на председателя на вашата делегация. Е, не бих искал сега да се пускаме в някакви продължителни разисквания, имайки предвид наистина отсъствието на председателя. Господин Силец, накратко, съвсем за малко ще ви дам думата. Е, въпросът е много деликатен, наистина. Е, и моля ви, нека си оставим време за сериозния дебат вече в присъствието на председателя, на, на ръководителя на делегацията. Нямах намерение да, е, всъщност, да, да се разпростирам. Имам само един въпрос към господин Аткинс. В как каква рамка, в какъв контекст делегацията е посещавала Газа? Знаем, че Газа се управлява от терористи. Това не е независима палестинска територия. В край на краища там е извършен преврат. Ние сме делегация, която е надлежно избрана като състав от Европейския парламент за връзки с Законодателния съвет на Палестина. Нашето посещение е от хуманитарен характер, за да проверим на място как се изразходват хуманитарната помощ, отпускана от Европейския съюз на място. А, а, в Газа има представителен политически процес и, и е, ние не можем да не разговаряме с избраните представители на, на гражданите на Газа с оглед начина по който се изразходват средствата на Европейския съюз. Благодаря ви. Това беше съвсем накратко. Разискванията ще продължат по-късно в присъствието на председателя, на ръководителя на делегацията. Закривам заседанието.